Dear colleagues, we can uh, start with the first item in our... Уважаеми колеги, започваме с първа точка в дневния ред, която е приемане на дневния ред. Ако няма възражение, дневния ред се приема. Втора точка имаме превод на 20 езика и Заседанието се предава на живо по дневния ред. Трета точка. Искам да ви напомня и информирам, че разполагаме с протоколите на заседанието от 22-23 септември, 21-22 декември и 14 януари. Ако няма възражения до края на заседанието, протокол ще се счита за приятел. И сега трябва да ви информирам по точка четвърта за резултата от тристранни срещи. Първия резултат е по официален контрол за приложението на Закона за храните и фуражите, правилата за здравето на животните и хуманто отношение към животните, е, здраве на растенията, растителен репродуктивен материал и препарати за растителна защита. Петата неформална тристранна среща по официалния контрол се проведе на 1 март. Тя беше възможност парламента, съвета и комисията да напомнят позициите си във връзка с финансирането на официалния контрол и след това да обсъдят политическите въпроси. Дискусиите бяха проведени в конструктивен дух и беше намерен компромис по всички политически въпроси. Беше постигнато споразумение, че нерешените политически въпроси за делегиране на правомощията ще се решават в по-широк контекст. По-нататък намоляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители по време на първата неформална тристранна среща по директивата за национални тавани за емисиите, проведена на 25 февруари, парламента, съвета и комисията проведаха първа размяна на мнения по редица важни политически въпроси, в това число допълнение две национални ангажименти за наваляване на емисиите, гъвкавост, метан, и междинните цели 2025 година. Сега сме готови да започнем следваща точка в дневния ред размяна на мнение с Европейската комисия за ТИТИП. Веднага ще дам а, думата а, на заместник главния преговарящ Хидо Хубен и след неговото изложение ще започнем разисквания. Thank you very much, Chair, and good morning to the members of... Благодаря, господин председател. Извинявам се, че е, го няма тук моя началник, главния преговарящ, но ще направя всичко възможно да го заместя. Когато за последно е, обсъждахте е, ТИТИП. Това беше през ноември и сега се възползвам от възможността да ви осведомя за това какво сме направили от тогава до сега и какво очакваме да направим през следващите месеци до края на мандата на администрацията в Вашингтон. Нашите цели бяха от тесента и тази година бяха да постигнем един текст във всички области по преговорите за трансатлантическо партньорство и инвестиции, да имаме едни консолидирани текстове, с които да започнем е, лятото. Опитахме се да работим в оперативен порядък с достатъчно бързо темпо на срещите за преговори. Октомври, февруари, април се проведоха такива и през юли. И се предвижда. Опитваме се за всеки от тези кръг преговори да излезем с предложения и от двете страни и след това посредством преговори да сведем тези текстове а, до една консолидирана версия. Процеса на консолидиране е такъв, че се започва с два отделни текста, които трябва да бъдат съчетани и е, въпросът е да се сведат до минимум е, фразите в скоби. Така че е, в края на краищата, е, в края на преговорите, да има крайно ограничен брой е, деликатни въпроси или чувствителни, които да бъдат решени от министрите. От е, ноември може определено да се каже, че сме постигнали е, съществен напредък в два, е, две области. Първо регулаторната област и след това правилата, достъп до пазарите и регулаторно сътрудничество. В е, последните две трябва да се разработят е, текстове, които ще станат в последствие е, Проекто от текстове за самото споразумение, за самия договор. Над хиляда страници ще бъде този договор сам по себе си, разделени в е, отделни глави. За ваша информация, най-голямото постижение от ноември насам е, че в е, така регулярния е, обсек на текста постигнахме споразумение за регулаторни, добрите регулаторни практики и за мерките за техническите бариери или пречки за търговия в тези е, текстове, е, с, те са ви предоставени, сме се опитали максимално да отразим насоките и целите, формулирани от резолюцията на парламента по ТИТИП, е, прият в края на юли миналата година. А също така и доколкото е възможно, отделните препоръки, които бяха формулирани от различните парламентарни комисии, включително и от вашата. Отделно от приятия текст от парламента. Също така от ноември насам подадохме и текст за устойчиво развитие, също и в областта на трудовото законодателство и околната среда. Отдавна се очакваше този текст. Той е много важен елемент от нашите преговори, в смисъл, че искаме да заявим ангажименти за областта на трудовото законодателство и околната среда и така да бъдеме в една обща роля на лидери и да поемем най-високо ниво на международни задължения в това отношение до сега поемани в търговско споразумение. Тоест, повдигаме нивото така, на качеството по отношение на текста за устойчиво развитие. Американците е, след три месеца, точно преди срещата в Брюксел, излязоха с е, техен е, текст и сега работим по консолидирането на двете версии. Какво ще се случва от тук нататък в следващите няколко месеца? Остават още няколко области, където текстовете са обект на преговори и двете страни трябва да работят от сега до лятото, за да е, предложат проекто е, основен текст или проекто приложения, като е, основните, основната работа е в отделните отрасли, където се работи по регулаторната рамка отрасли са, т.е. 9 различни области е, от е, стандарти за безопасност на МПС до е, инспектиране на фармацевтични фабрики, козметика, пестициди, ИКТ, общо 9 сектора или области, където се разработват съответните цели. Това ще е работата ни през следващите месеци. И в разработването на тези цели ние се опитваме да бъдем много конкретно насочени и да отчитаме в пълна степен е, регулаторната рамка за всеки отделен отрасъл, примерно за сектора на химикалите това е много трудно, както може да си представите, за да можем да подобрим качеството на бъдещите разпоредби, без да засягаме, разбира се, националния режим, суверенитета, автономията или нивото на стандартите за защита. Комисарят ни по търговия нееднократно е подчертавал това пред парламента и пред е, обществото. Ние абсолютно е, настояваме на този момент да бъде ясно какви са целите ни с те тип е, там, където регулаторния режим на Штатите и Европа се разминават. Също така искам да ви обърна внимание, на предстоящото е, публикуване на оценката за въздействието на ТТИП по отношение на устойчивостта. Сега се изготвя това проучване от една датска економическа консултантска фирма в Амстердам. Е, те вече са готови с първия проект от текст и смятам, че през следващите месеци той ще бъде оповестен. Така, един първи вариант на текста е това. След това ще има общ обществен преглед и е, до края на годината ще излезем с окончателния текст, е, значи за това какво ще е въздействието на ТТИП върху е, економиката на страните членки. И е, накрая един последен коментар, къде се намираме в момента е, на процеса на преговори. Две и половина години изминаха, откакто започнаха преговорите. Мисля, че се опитваме да така представиме тези преговори като преговори, в които има начало, е, преамбил, така да се каже, процес, след това среден етап и е, еншпил. И сега в момента сме в този среден етап е, да е, постигнем максимално ни ангажименти, за да можем да бъдем достатъчно ефективни в последната фаза на преговорите с едно намале, с един намален брой теми за договаряне. Не може в последната фаза на преговорите да се влезе в огромен списък от недоизчистени въпроси. В следващите 4 до 6 месеца именно възнамеряваме да разработиме текстове за области, където все още няма такива, да консолидираме предложенията на двете страни в областите, където това не е направено и да изчистиме текста в скоби или да го сведем до един нормален за договаряне брой. Е, смятам, че ще успеем да затвориме един значителен брой глави преди да влезем в последната фаза на преговорите. Е, ангажимента ни е много голям, същото показват и американските ни колеги, с цел да стигнем до финалната фаза на е, преговорите до 20 януари ще бъде е, на власт е, настоящата администрация на щатите е, и преговарящите от тяхна страна поеха публичен ангажимент да приключат с преговорите тази година. Главният преговарящ заяви намерение това да се случи, докато той още заема поста си. И така, графикът е амбициозен, разбира се, при условие, което се споделя от двете страни, че е, съдържанието няма да е, страда и да отстъпва на, за сметка на бързината, т.е. няма да жертваме качеството. Е, качеството за нас е основният аргумент, не скоростта. Но все пак сме абсолютно решени и ангажирани в намерението си да отбелязваме един постоянен напредък. Е, огромен е интереса на, на обществеността, огромен е и политически ангажимент на политическите лидери на континента. И а, е, ние преговаряме от името на европейската, европейските партньори, за това искаме да излезем с съответните текстове, които да сведат до минимум разликите с нашите американски е, приятели. Много добре напреднахме в последните няколко месеца и ще видите, че в ред области, които са от конкретен интерес към на вашата парламентарна комисия, особено главата, свързана с околно среда, за устойчиво развитие и тру, труда, сме постигнали значителен напредък. В момента вече конкретно преговаряме по текстовете и вие бихте могли също да разгледате тези текстове и да оцените доколко параметрите, които са зададени от вас, са включени в тези текстове. Ние сме направили всичко възможно. Вие сте тези, които като парламент ще е, оцените какво сме направили. Благодаря ви за поканата да участвам в вашето заседание. Ще отговоря на всички въпроси, които имате. Благодаря. Мисля, че можем да започнем сега разискванията, като дадем думата най-напред на постоянния докладчик господин Дорфман. Благодаря, господин председател. Благодаря за дадената информация. Тя бе много полезна и интересна. Нуждаем се от нея в Комисията по околна среда. И имам един въпрос за графика, за сроковете. Действително въпрос. До каква степен смятате, че е, над тези преговори тегне сянката на предстоящите избори? Отразяват ли се върху преговорите становищата на двата големи кандидати е, от двете големи партии? До сега, като че ли няма политическа воля за приключване на процеса, обратно. По-скоро нещата се движат в друга посока. Как смятате, че ще се отрази предстоящата изборна кампания и ще се отразят изборите върху преговорите за споразумението. Преди време тук в комисията проведохме дискусия и решихме, че има три важни за нас области. Първо, сътрудничеството между регулативните органи. Сътрудничеството между регулативните органи може да означава снижаване или повишаване на стандартите. Има множество области, в които Европейският съюз има много сериозен интерес стандартите да бъдат изравнени към тези, които поддържаме ние. Особено в областите важни за нашата комисия. Например, стандартите за безопасност на храните – тази област ние имаме много по-високи стандарти от тези САЩ. И нашият интерес е в преговорите те да бъдат запазени. Като на тази плоскост се осъществява и сътрудничеството между регулативните органи. Надявам се, че по този въпрос ще бъдат предприяти необходимите мерки. Вторият проблем е растителната защита. Вие не засегнахте този проблем. Той е важен в частност при износа на хранителни стоки. Ние имаме специфични правила за растителна защита. Склонни ли са американците да се съгласят на, от, на отстъпки? Например, нулева търпимост при е, цял спектър от е, растителни продукти. Е, защото е, фитосанитарната защита може да бъде пречка в търговията и това има значение за износа на хранителни стоки от Европейския съюз в САЩ. Тук могат да се явят нетарифни пречки в търговията. И третият ми проблем отново е свързан с безопасността на храните, но от гледна точка на защитата на потребителите. Ние, както казах, имаме огромен интерес нашите стандарти за хранителна безопасност да бъдат запазени и поддържани, особено що се отнася до използването на хормони за производството на говеждо месо. Категорично бихме искали да съществува възможност да забраняваме вноса на говеждо от животни третирани с хормони. Има още един последен въпрос – химикалите и стандартите за тях. В Европейския съюз разпоредбите са много по-различни от тези в Съединените щати. Ние не бихме желали е, да пострада в отрицателна посока прилагането на регламента РИЧ. Има ли някакви дискусии във връзка с химикалите? Бихте ли ни казали докъде са стигнали преговорите по този въпрос, ако въобще се водят такива? Това са въпросите, които се породиха у мен след изслушването на вашето изказване. Принципно, ако искаме да постигнем споразумение, добре е да постигнем такова споразумение, което се отразява добре върху двустранната търговия. Но не трябва да се поддаваме на натиск да сключим каквото и да е споразумение, само за да се вместим в мандата на администрацията на Обама. Тъй като това може да се отрази неблагоприятно на съдържанието. Ние имаме водещи позиции като износители на хранителни стоки за САЩ. Там търговският ни баланс е положителен и расте, а не се намалява. Не бихме искали да губим. За момента Имаме много големи ползи от тази търговия с хранителни стоки, но би трябвало да се стремим към по-нататъчно подобрение. Това би било позиция положителна и за двете страни. И Сигурно се надявам, Силно се надявам, че върху преговорите няма да хвърли сянка предизборната кампания. Благодаря, господин Балаш. Е, е, благодаря, господин председател, благодаря на комисията, благодаря и на докладчика за дадената информация. Най-напред е, искам да заявя, че съм съгласен с докладчика, че на този етап въпросите се свеждат до това дали споразумението отговаря на нашите интереси или не. Дали споразумението с оглед на състоянието на търговията между Европейския съюз и САЩ в момента ще донесе по-нататъчни ползи и подобрения? Искам да запитам нещо конкретно за оценката на въздействието. Каква беше целта на тази оценка на въздействието? Да се обхване цялото поле върху което се водят преговорите или само част от него? Какви са критериите, според които ще се извърши тази оценка на въздействието? в какъв график ще стане това и кой ще я извършва? Комисията ли ще се натовари с нея? Предвидела ли е тя или не? Факта, че е, експертите могат е, да имат е, друго виждане и че такива експерти вече правят синтетични проучванията. Те днес не са участници в нашите дискусии, но биха могли да бъдат привлечени като, не... като носители на един независим външен поглед, от който парламентаристите много да се ползват. Благодаря, госпожа Мюлер. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази дискусия. Вие знаете, че в Германия общественото мнение се надига срещу споразумението с САЩ и положението се влушава от ден на ден. Въпросът ми, подобно на господин Дорфман, е свързан с безопасността на храните и ГМО. Какво е положението във връзка с, раз... с хормоните на растежа и как ще гарантирате съответствието на внесените от САЩ в Европейския съюз продукти с нашите стандарти за хранителна безопасност? Е, говорихме неодавна в пленарна зала за ветеринарните медикаменти. Какво е положението в САЩ с използването на антибиотици при производство на животински продукти? Можем ли да увеличим напрежението, за да постигнем своите искания и да удовлетворим интересите си? Също така е, ние имаме определен интерес е, във връзка с добива на дървесина. Това споразумение ще се отразили върху добива на дървесина в Европейския съюз. И най-сетне, няма ли изключването на споразумението да се отрази негативно върху животновътството в Европейския съюз? Благодаря. Господин Стаес. Благодаря, господин председател. Аз си е, Помням работата, когато работих по проекта на резолюция за споразумението през юли миналата година и е, си спомням е, изходната ни позиция тогава. През декември 2013 година имаше едно изказване на Сесилия Малмстрем. Е, тя е, много ясно и недосмислено каза и повтори, че с американците ние имаме твърде различни правила е, в някои области. И при такова е, различие е трудно да се постигне споразумение за всичко. Естествено, е, споразумението с САЩ предимно визира не тарифните пречки в търговията, но ние тук в Европейския парламент сме със законодателен орган и сме изковали съвсем демократично, заедно с съвета, нашите европейски стандарти. Ние, когато организираме от време на време дискусии с комисията по този въпрос, комисията ни казва, ами вижте, ние разговаряме за стандартите с американските партньори и нашите стандарти няма да пострадат. Обаче, доколкото разбирам, положението вече е такова, че в някои области нашите стандарти вървят надолу. Например, по отношение на патогенните организми в месото. Или клонирането. Господин Лизе каза, че искаме е, да знаем е, какво ще е отражението на споразумението е, във връзка с клонирането и предложенията на комисията тук са доста беззъби. Друг пример са чистите горива. Е, по-високото качество на горивото, също така по-доброто, по-качественото регулиране. Има няколко области, в които е, споразумението категорично няма да доведе до повишаване или запазване на стандартите, до, ня... до тяхното понижаване. В миналото сме казвали абсолютно категорично, че не искаме комисията е, по отношение на общественото здраве, на услугите, на клонирането и РИЧ, това са само някои примери, да допуска снижаване на стандартите и просто да се абстрахира от необходимостта от защита на нашите интереси. РИЧ е, беше споменат този регламент. Е, просто си представям как в края на преговорния процес нищо няма да се промени, е, що се отнася до спазването на изискванията. И си представям как е, е, непрекъснато държавите членки ще трябва да ходят до Хелзинки, за да оговарят изпълнението на едно или друго правило. Може ли комисията да ни каже – прегов... дали има преговори за изпълнението на изискванията на регламента РИЧ и какво можем да очакваме, ако има такива преговори. И още нещо. Парламентът има много категорична позиция за е, механизма за разрешаване на инвестиционните спорове. Сесилия Малмстрам води преговори по този въпрос с американците. Бихте ли ни казали как вървят тези преговори? Каква е американската позиция по въпроса за този механизъм? Самият аз и групата, към която принадлежа, имаме много категорични виждания. Тук става дума за някакви козметични промени, които предлага Европейската комисия в преговорната си позиция. Ще имат предимство чуждестранните инвеститори пред нашите инвеститори. Така ми се струва на мен. Това ще стане накрая. И какви мерки предприемате да не се допусне това? Господин Балчо. Благодаря, господин председател számára hátrányosnak tartom. Annyit azért megemlítenék, hogy el lehet gondolkodni azon, hogy Obama elnök... Много се радвам, че провеждаме тази дискусия. И мисля, че трябва да си зададем въпроса какво е равнището на нашата амбиция. Разбира се, в момента в разгара си е предизборната кампания в САЩ. нали, твърди се в Съединените щати, че е, американците искат това споразумение, защото от него ще се възползват биотехнологичните фирми. Аз имам няколко въпроса и те са свързани най-напред е, с решаването на инвестиционните спорове. Предложението за механизма е, за инвестиционните спорове е, не беше е, прието от Европейския парламент, но имаше и едно альтернативно предложение, което съдържаше някои от елементите на първоначалната идея. През 2014 година националните парламенти, 20 от тях, зададоха въпрос към Европейската комисия. И въпросът бе дали държавите членки ще трябва да ратифицират споразумението преди то да може да влезе в сила. Съгласно Лисабонския договор, Европейският съюз е правосубектен. Поради което елементарният извод е, че националните парламенти няма да има нужда да ратифицират. Но а, има и друго виждане, че а, става дума за смесена компетентност и Европейският парламент ще даде своето одобрение, но и националните парламенти ще ратифицират. Все още този въпрос не е решен. Какво е мнението ви? Аз съм независим представител в Европейския парламент и никога не съм успявал да чуя категоричен отговор на нашите питания от Европейската комисия. Може този път пък и да успея. Господин Петър. Благодаря, господин председател. Искам поздравя представителя на комисията за информацията за състоянието на преговорите. Мисля, че тук са включени редица нови елементи и укрепването на нашите позиции са вече включени в резолюцията на парламента. Аз приветствам това. не само заради ситуацията в Германия и в други страни, виждам обаче, че европейските граждани все още са с впечатлението, че тук става дума за асиметричност в взаимоотношенията. Тук, според мен, трябва да се поработи, за да се премахнат причините за тези впечатления. на най-високо политическо ниво ни се дават уверения, че няма да има занижаване на стандартите в преговорния процес, само че имаме нужда от правно основание. В началото на годината Всъщност миналата година с колеги посетихме Съединените щати – и стигнахме до заключението, че нашите възгледи по много въпроси са много различни. В по-конкретно за ГМО, клониране и така нататък. От една страна Съединените щати са солиден субект и от друга страна солиден единен субект, от друга страна имаме Европейски съюз с различни държави членки. Много от тях имат силни резерви към американското разбиране за ГМО, клониране и така нататък. Аз мисля, че ние продължаваме да недоразбираме е, тези различия. Ако правилно разбирам американското предложение, е, правилата в околната среда е, подлежат на механизма за инвестиционни спорове. Какви стъпки са предприяти от американците и по какъв начин възнамерява Европейската комисия да защити е, Европа в случай на евентуални е, спорове в областта на околната среда. Имаме регулаторна автономия и как бихме могли при механизма за инвестиционни спорове да защитим тази автономия. Би трябвало стандартите да се завишават, а не занижават и бих искал да попитам как ще се отчетат а, а, въпросителните на държавите, в държавите членки под тези въпроси. Благодаря, господин Поц. Аз а, Работех с господин Стас по различни проекти и всеки път се опитвам да проуча документите, не разбирам защо тези документи са поверителни. Всъщност, онова, което съм видял до сега, създава ме впечатлението, че преговорите са асиметрични. Сякаш Европейския съюз си излага своята маса, след това Америка си излага своята маса и резултатът е асиметричен много е трудно да спечелим е, доверието на гражданите. И, имайки предвид е, поверителността и тайнствеността, е много трудно да убедим гражданите в, да, да приемат споразумението. Мен ме притеснява това, е, че могат да се променят разпоредбите за изпълнение. Ние ще следим е, много внимателно е, възможностите, които се дават на парламента за контрол и е, за това комисията да не действа самостоятелно. Да речем, допустимите остатъци от тайки в храните, аз мисля, че ние ще имаме нужда от задълбочен анализ. Надявам се, че няма чисто и просто да се адаптираме към американците. Това са моите вълнения. Искам да ви уверя, че ще следваме, че ще следим всичко много внимателно. Възниква още един въпрос и той е свързан с нашите констатации, когато разговаряхме с Конгреса. Бяхме там на посещение. По всичко личи, че там нищо не се променя. Американците не са в състояние да гарантират, че задълженията, проистичащи от преговорите ще стигнат до индивидуалните щати и ще възникне проблем с взаимоотношенията между федералното и щатското ниво и те не могат да гарантират, че договореното на федерално ниво ще бъде задължително за, за отделните щати. Възниква въпросът има ли а, смисъл преговорите да продължават след като има вероятност щатите, отделните щати да не се съобразят с резултата. Надявам се, че ще успеем да се противопоставим на американците, особено ще се, се отнася до веществата на смущаващи ендокринната система. Очевидно тук има натиск от страна на фирмите. И този натиск влияе върху законодателния процес. Надявам се, че комисията е конструктивна. Надявам се, че отчита асиметричния характер на преговорите. В това няма съмнение няма гаранции, че централната власт ще успее да наложи отделните райони да, и да спази онова, което е договорено. Благодаря, господин председател. Искам да направя едно изявление, а именно, че много искам да се погрижим да постигнем споразумение по ТИТИП. Според мен търговията с САЩ ще е ожизнено значение за економическото бъдеще на Европа. Е, като британски депутат е, това е много важен въпрос с оглед е, на предстоящия референдум за членство. Един от, една от тезите ни е, че членство в Европейския съюз ни дава доста до международните пазари. Аз искам да постигнем споразумение. Е, започвам е, с това стъпление, не защото съм поддръжник, е, безусловен поддръжник на ТИТИП, но мисля, че тук стигнахме до момент, в който имаме нужда от повече подробности и особено в области в правомощията на тази комисия. Ние искаме да постигнем някакво съвместимо споразумение. Нямам основания да не вярвам на намеренията, но ние трябва да имаме гаранция, че стандартите ни няма да бъдат подкопани. Бързо стигаме до момента, в който трябва да чуем от комисията какъв точно механизъм ще се прилага за спазване на еквивалентността. Разбирам, че има такива намерения, приемам го, но как ще се случи? И ако не се случи, може би трябва да оставим тези глави на страна. Обедена съм, че парламента трябва да даде своето съгласие. Аз не споделям всички становища, но те трябва да бъдат приети на сериозно, защото ако се каже, че сме имали възможност да се изкажем, а това не е бъл взето предвид. Комисията трябва да ни представи как точно и какви точно механизми ще приложат. Благодаря, госпожа Ятен Маки. Благодаря за тази информация. Аз имам нужда от повече информация, за да направя оценка и да кажа дали договореното до сега е добро или лошо. Вие казахте, че в областта на регулаторното сътрудничество е постигнат напредък. Възможно е да стандартите да се повишат или да се занижат. Вие казахте, че няма да се занижават. Къде има завишаване? И какво, в какво точно се състои напредъка? Бих искала малко повече информация за безопасността на храните, използването на антибиотици, и защита на потребителите. Не е достатъчно да се каже, че нивото е завишено или че пък е постигнат напредък. Това не значи нищо. И така, по-конкретно, от безопасността на храните, бихте ни ли казали къде е постигнат напредък и в какво точно се състои? Твен това, имало ли е преговори по митата? И ако да, какво се очертава като резултат? Трето, в кои области не е постигнат никакъв напредък и кои въпроси са оставени за накрая поради наличието на сериозни спорове? И накрая, много важен въпрос е дали щатите трябва задължително да спазват разпоредбите на договора. И искам да ви напомня едно предишно споразумение, което бяхме договорили с САЩ в крайна сметка, се оказа, че то няма задължителен характер за отделните щати. Парламентът го отхвърли и е, Хубаво е, че го отхвърли, но, е хуб... но нека да не се окаже така, че едва накрая сме разбрали дали има, дали клаузите на договор имат задължителен характер за отделните щати. Ако не, парламентът ще го отхвърли. Това са въпросите, по които бих искал да получа повече информация. Благодаря, госпожа Градини. Благодаря. Аз е, искам да благодаря за тази възможност и да напомня, което чухме от изказването на комисията, че е, в Европейския парламент е, има едно усещане, че преговорите не се възприемат е, по време на предишния мандат е, блокирахме новите храни. Ние подчертахме още и предишният, е, още в предишния мандат това. Повечето въпросителни са свързани с въпроси, свързани с правомощията на нашата комисия, здравеопазване, растения, животни, храни, безопасност на храни и потребители. Очевидно е, и колегата Гирлинг каза това, че за Европейския съюз е полезно да приключи, да сключи това търговско споразумение. Заедно с това обаче е, качеството на споразумението е много важно. Е, е но очевидно подходите на двете страни са различни. Достатъчно е да споменем типа контрола и предпазни мерки. Ние извършваме контролиран контрол върху цялата верига. Е, за разлика от американците. Освен това има толкова много пестициди, които са забранени в Европа, а в Съединените щати са разрешени. Без да говорим за ГМО, хормоните Американците ги използват за растеж на животните, антибиотиците. Знаем колко е важна тази тема. В Съединените щати 70% използваните антибиотици се използват в животновътството. Следователно, по време на... Те се използват преве профилактично за животните. 20%, животни, 20 за лечение на животни, 20% за лечение на хора. Това са цифри, които не са съпоставими с тези в Европа, защото в Европа тези 80% са забранени. Да не говорим за използването на хлор, за измиване на е, птичите трупове в е, Европа се използва само питейна вода. В Италия се поставят в е, хладилници при достатъчно ниска температура и това е една по-добра процедура. Е, географските обозначения, които не се признават е, от е, американците, марките. В, само в Италия ме към 80. Ще спра тук. Моят въпрос към Европейската комисия. Може ли да се използва тази, да се прилага тази методология, която може би е методологията, която ние посочихме? а именно общи подходи или взаимно признаване, там където стандартите са подобни, или пък да се ограничи сътрудничеството там, където стандартите са различни до обмен на информация и да има хармонизация в посока нагоре. Защото на мен не ми се струва, че сегашният подход е удачен. В хранително-вкусовия сектор и фитосанитарните мерки, ако не се лъже, там е предвидена специална процедура с посредничество на двете страни може, ако има автоматично признаване, няма да има е, обединяване на правилата. Мен ме притеснява е, това, че ще възникнат множество спорове. Така че аз бих искала да попитам докъде сме стигнали по този въпрос. Благодаря. Е, госпожа Турнано. Благодаря. В началото на втория тур на проговорите, които се отнасяха до регулаторното сътрудничество, като че ли имаше възможност за конвергенция. И за това искам да знам дали можете да ни дадете малко повече данни за това къде се срещнаха двете страни. Ние искаме да се изключат от преговорите въпроса за GSM, за ГМО, извинете, но искам да подчертая, че има много е, сериозни разлики между е, Штатите и Европа по, по въпроса за проследяемостта като в щатите това се осигурява от разпоредби за различните щатове и сроковете са 18 месеца. А ние искаме контрол и налагаме контроли още от самото раждане на животните. Стандартите за, за закрила на животните са също много различни. Така че има противоречия и за мен е недовършени разпоредби. Има ли комисията намерение да доуточни тези условия или да ги разшири? Други е, сфери, примерно оценка на риска, там също има разлики. За химическите продукти, например, в Штатите се говори за неразумни рис, е, рискове, където Публичните власти са тези, които трябва да докажат дали дадено вещество е вредно. Това много намалява възможността за забрана на, да се върху определени продукти, докато в Европейския съюз управлението на риска се базира на принципа на предпазливостта. Преговори в областта на регулаторното сътрудничество предвиждат ли и е, общи условия за управление на риска? Ако да, какви? Thank you very much. Miss Suica. Благодаря, госпожа Шуица. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja pozorno pratim ovu temu već e, nekoliko godina. Аз е, следя темата от няколко години, от е, съвсем е, близо. В Харватия гражданите също се интересуват от тези въпроси много често участвам в кръгли маси, където ми се задават много въпроси и аз ще ви ги предам. Не съм против те тип. Определено трябва да се подсили възможността за търговия между двете страни, но ние трябва да бъдем и повече, по-конкурентно способни по отношение на далечния изток. Така че като цяло съм за те тип, но има някои неща, които още не са изяснени. Аз а, се информирах нееднократно от а, поверителните документи, които са ни предоставени тук. И поради е, факта, че няма достатъчно прозрачност, че са поверителни документите, е, гражданите са настроени против е, те тип като цяло. След резолюцията на парламента е, вече имаме някои основни е, принципи, но остават и недоизяснени въпроси. Имам следните въпроси. Необходимо е да има правно основание за да се е, или промяна на регулаторната рамка, за да се при, прилагат част от споразуменията. Надяваме се, че европейските стандарти няма да бъдат занижени и за мен си остават два въпроса, които се обръщам, с които се обръщам към представителя на комисията. Ще е необходимо ли да се ратифицира споразумението в националните парламенти? Това още не е ясно. И второ, Инструмента за уреждане на спорове между инвестиции и държава, там не е ясно какъв е окончателният отговор. Това е също въпрос. Въпросите, които повдигат гражданите са и за пестицидите, за ГМО и така нататък. Ще можем ли да запазим европейските стандарти? Kommissionen för denna möjlighet att Госпожа Готеланд, благодаря. Е, благодаря за възможността да обменим мнения и информация. Аз съм член на тази политическа, една от тези политически групи, които смятат, че е добре да има споразумение, но има още много неизчистени и неотговорени въпроси. Необходимо ни е повече информация преди да заемеме решения и позиция. химикали, храни, е, животни, земеделие, ГМО, здравеопазване и ред други. Госпожа Ятенаки каза много ясно. Трябват ни повече конкретни подробности и конкретни отговори преди да вземем позиция. Защото в края на кращата не е достатъчно да ни казвате, че вървим в правилната посока. Какво се случва в момента в замеделието, например? Твърде много антибиотици се използват в превентивен план, което вреди и на здравеопазното като цяло и ние се борим с този проблем ежедневно. Също политиката за химикалите, ние трябва да я подсилим тук в Европа, за да подобрим условията за обществото. Това е, го правим в Европа много настоятелно, но в Америка те върват точно в обратна посока всъщност те не засилват стандартите си за опазване на здравето на хората и околната среда. Трябва ни повече факти, трябва ни повече информация за, е, поне за областите, с които се разпо... Е, занимава нашата комисия. Искаме и повече възможности за контакти с комисията. Във всички случаи благодаря. Мис Еви. Госпожа Еви. Си, грация. Благодаря. И аз използвам тази възможност да задам няколко въпроса на Европейската комисия. Всъщност искам да направя една констатация. За, този, за това споразумение се говори много малко. Дебатът в моята страна Италия, дебатът като че ли не получава достатъчно отразяване и това не е случайно. Гражданите ще бъдат първите засегнати. Онова, което успяхме да прочетем, ни кара да смятаме, че е, резултатите ще бъдат е, демонтирани, демонтиране на европейските стандарти за сигурност – много от колегите вече изразиха своето становище по въпроси, влизащи в правомощията на тази комисия. Аз имам въпрос към Европейската комисия за клаузата за решаване на инвестиционни спорове. Във връзка с делото Монсанто Монсенто иска да включи глифосфат сред веществата, които са разрешени. Това е възможно да се постигне с опасната клауза за инвестиционни спорове. Мисля, че това е нещо, което не бива да допускаме в Европа. Благодаря. А сега е, давам думата обратно на представителя на комисията. Имате да давате много отговори. Благодаря. Благодаря на всички евродепутати, които зададоха много удачни и много конкретни въпроси в повечето случаи. Аз е, ще се е, така, този опит ми напомня много на университетските ми изпити, е, които полагах преди 25 години. Разбира се, ще се опитам да отговоря. Искам да подчертая, че е, вашите въпроси е, биват предавани на е, нашата администрация. 4-5 колеги са тук с мен от различни отдели и нашето задължение, нашата работа е да възприемем, да осмислим вашите притеснения и да ви подадем последваща информация. Примерно аз разговарях с депутат Балчо, който призова за честни отговори на неговите въпроси и ще се опитам, разбира се, да направя това. Първо да отговоря на докладчика Дорфман. Въпроса за това как се отнасят преговорите с изборите в Штатите. Да, опитваме се да така, управляваме този процес. Факт е, че е, най-известните кандидати за президент в момента, е Хилари Клинтън и господин Трамп, коментират много е, видимо американската политика и в, е, по отношение с, с е, трансатлантическото споразумение. Господин Трамп каза, че иска да отвори отново преговорите но а, така а, администрацията поне за момента е напълно ангажирана с процеса и те искат да приключиме тази година. Остава да видим дали това ще стане, поне така казаха в публичен план. А, с господин Дорсман, а, когато се срещнах миналата година, той ми каза, че отглежда а, ябълки, е, но в е, Америка не може да изнася ябълки, изнася ябълков сок заради сложните процедури. И мога да кажа, че това е съвсем така законно оплаква, нормално оплакване, е, което е, сме чували от мнозина. Много дълги са процедурите в областта на плодовете и зеленчуците. И ние а, всъщност напомняме на американците, че този процес е по-дълъг, отколкото ни отнема на нас в Европа да издадем лицензии за ГМО. Огром, изключи... Ние успяваме е, да отхвърлиме техни аргументи за, е, с аргумента е, колко безкрайно дълго време е необходимо да се разреши внос, примерно, ябълки и круши, които от две години чакат разрешение да бъдат изнесени вместо в Русия в Америка и все още не са го получили. Това показва колко са сложни преговорите. Напълно е, сме съгласни с тези, е, които казват, че не може да се снижават е, критериите. Но е, също така имаме и дълг към производителите е, да получат е, справедлив е, достъп до чуждите пазари. Като цяло мнозина зададоха този въпрос за нивото на защита. Няма да има занижаване на нивото на закрила. И е, това, тези нива са, е, се разписват от регулаторите, а не от е, преговарящите. Ние сега договаряме е, механизъм е, за е, споразумение, но е, съответните регулатори си остават независими това, тази позиция си се споделя и от двете страни. Регулаторите ще останат суверенни в правото си да формулират нивото на закрила с одобрението на съответните парламенти, включително вашият. Това няма да се промени. Няма да има единен пазар с щатите, така както има между страните членки. Това е основната разлика. Искаме да има сътрудничество в регулаторната област, за да няма излишни пречки, бариери. Раз, разликата в нетарифните бариери и пречки, е, което си е една чисто дублиране на усилията и разходите, поради което и нашите услуги и продукти стават по-малко е, конкурентни и тарифни е, бариери, които вече е, са пряка пречка на търговията между Европа и Штатите. И мнозина от вас очертаха този момент, просто при нас подходите са различни и казваме това непрекъснато. Примерно, че ние не подлагаме на обсъждане основните ни закони за ГМО. Вноса на говеждо, обработено с хормони, животни, отглеждани с вещества, които стимулират растежа, така нататък. Ние сме взели ясна публична позиция по този въпрос и вие можете да търсите отговорност от нас по този въпрос. Подадени са текстовете, вие можете да ги видите. Всички законодателни предложения са на разположение в стаята за поверителни е, документи за депутатите. И там е, се излагат и американските позиции. А нашите предложения са сложени на интернет, така че всички, които казват, че преговорите са тайни, се разминават с истината. От много, от много дълго време вече нашите текстове ги има на интернет. Можете също така да виждате и е, консолидираните текстове в стаята за поверителни документи, където се съдържа е, и американската версия. 23 страни членки също, 4 остават да направят, а също предоставят е, тези документи в поверителна стаечка в своите парламенти и депутатите на национално ниво могат да консултират тези документи. Значи не само вие евродепутатите, но и националните депутати могат да видят консолидираните текстове. И ние сме готови да вие можете да искате да търсите отговорност от нас, ако смятате, че нещо в тези разпоредби е различно от това, което е, е било предвидено. Няколко коментара имаше. Надявам се да изчерпя е, с отговорите си. По отношение на господин Балаш, оценката за устойчивост. Той, е, тази оценка се изготвя от една външна фирма, независима, и съответните консултанти имат пълна свобода да се информират по различните глави. И количествена, и качествена оценка ще има. Цена, целта на този доклад от е, стотици страници е да се направи и е, количествена и качествена оценка за въздействието на това споразумение, след като то влезе в сила. Като оценката е насочена към конкретни сектори социални права, мореплаване. Около десетина е, сектори са, или така, теми са идентифицирани които се подлежат на оценката на въздействие по отношение на устойчивостта. Като не става дума само за количествена оценка в този случай, когато става дума за устойчивост, се слага много голям акцент и на качественото измерение. И ние ще можем да ви предложим едно споразумение, което е най-доброто по отношение на качеството спрямо всичко договорено сега. Това е качественото изменение. По този начин ние успяваме да разпространим и някои от своите ценности, независимо от това, че между нас и щатите има големи разлики. Но тези разлики са доста по-малки, отколкото, примерно, други наши търговски партньори Бразилия, Русия, Индия или Китай. Искам да отговоря на госпожа Мюллер. Е, за е, областта на е, дърводобива, ние предадохме текста на американската страна през декември. Там има ангажименти за устойчиво опазване на горите ангажименти за борба с незаконната сеч и за неустойчиво управлявани гори. Има и разпоредби по отношение на общи мерки към трети страни. Тоест в ТИТИП се опитваме да въведем и нови елементи там, където са ни споделени целите Барт Стас, нека да отговоря на вашия въпрос. Бариерите пред търговията. Тук вече е въпрос на различни политически позиции. Във всички случаи, след като се сключи споразумението, ще има тези разлики, защото това споразумение няма за цел да подрива ценностите, които са подкрепени от парламента и от съвета и които са застъпени в много институционални текстове. А що се отнася до прилагането на съответното споразумение, е, дали ще има е, взаимно признаване или други видове регулация, това ще се е, реши. Няма да е, бъде обект само на чисто регулаторен процес, е, технократски процес. Определено тук има разлики в подхода между нас и американските ни приятели. Сега по отношение на инвестициите. Господин Стас зададе въпроса, господин Балчо, и още неколци на евродепутати запитаха докъде сме стигнали във връзка с тази важна, важна част от споразумението и от преговорите. Зная, че тук е, в парламента имаше пространни дискусии, имаше публични дебати. Е, смята се, че инвестиционните спорове са особено спорна част от преговорите. Ние проведохме много продължителна консултация с заинтересованите, с представители на гражданското общество. Имахме пространни дискусии тук, пространни дискусии с държавите членки е, и е, с основните депозитари на подобни е, споразумения. Е, направили сме нови идеи. Създали сме нови идеи. Просто подходът ни е трансформативен, преобразователен. Ние сме предложили инвестиционните спорове и тяхното решаване да бъдат вместени в квазисъдебна рамка. Като регулирането на този въпрос е, формално бъде закрепено в главата за този механизъм за арбитраж и решаване на споровете. Е, придали сме квази съдебен характер на решаването на споровете, доколкото страните по тези спорове няма сами да избират арбитрите. А суверените правителства са тези, които ще избират арбитрите или управомощените да разрешат спора произволно, на случайен принцип. Това ще се извършва публично и ще има възможност за обжалване. Значи, самият инвестиционен спор ще се решава публично и с възможност за обжалване. Това, според нас, е подходящо решение, за да се намери баланс между категоричните и разнопосочни позиции е, в обществото по този въпрос. Естествено, в момента сме в контекст на преговори, т.е. ние сме направили предложение, дали сме такава идея. И ние е, на последния кръг от преговорите с американските ни събеседници през февруари обяснихме защо е важно да се възприема такъв подход. Не е тайна, че сме съобщили на американците, че вашият парламент има категорична позиция за защита на инвестициите и на инвеститорите именно по този начин. И вие сте направили достояние на обществото тази своя позиция през последните месеци. Е, като разбира се и елемента решаване на спорове ще бъде подложен на вашето одобрение заедно с цялото споразумение накрая. Господин Пот попита за поверителността. Отговорих за достъпа до текстовете, но той също зададе въпрос за евентуално асиметричния характер на водените преговори. Вярно е, че Съединените щати са с федерално устройство, но Европейският съюз също почива до някъде на принципите на федерацията. Това означава, че ние като Европейски съюз сме равнопоставени и това да бъдем равностойни партньори зависи от нашето единство това зависи и от Европейския парламент и другите институции, които ще се произнесат споразумението. Ние трябва да излъчваме единно послание във всеки един момент. В съвета това е постоянен стремеж. Държавите членки в съвета непрекъснато говорят за необходимостта от баланс, необходимостта от високи стандарти и необходимост от полезни резултати е, от гледна точка на растеж и работни места за нашите граждани в резултат на сключването на споразумението. Е, ние голяма част от въпросите уреждаме с актове по делегация и вашия парламент знае какви са е, първомощията му в тази връзка. Неколцина от вас зададоха въпроса за това дали споразумението ще бъде изпълнявано от отделните щати. След като споразумението бъде сключено и бъде ратифицирано от двете страни, Съединените щати ще поемат отговорност за изпълнение на споразумението на всички равнища на управление. Това е, въжи и за решаването на споровете. Е, когато се нарушават правата на инвеститорите на ниво под федералното, ще въжи този механизъм, защото той проистича от държавен ангажимент, от задължение поето от държавата с международно споразумение. В Европейския съюз обаче има много области, които не са от компетентността на Европейския съюз, така и в Съединените щати. Така че по-скоро въпросът за щатите е какви договорености можем да постигнем с САЩ в области, в които компетентни са щатите, а не федералното равнище. Знаете, че е, такъв е случаят с изключително важната област е, държавни поръчки, обществени поръчки, където всъщност дискриминационни актове и мерки срещу европейски участници в търгове е, се приемат на ниво под федералното, т.е. на щатско ниво. Ние искаме в преговорите да бъдат поети пълноценни ангажименти от страна не само на федералното равнище, но и от щатското равнище и от ниво окръг и район в щатите. Същото въжи и за признаването на професионалната правоспособност. Ние знаем, че в Европейския съюз все още има някои остатъчни области, предоставени на регулативните правомощия на държавите членки, така и в САЩ. Значи става въпрос за договаряне на баланс на ангажиментите и задълженията, които ще бъдат поети от федералното равнище, а там, където федералното равнище не е компетентно, а компетентността е предоставена на щатите, да договорим съответно изпълнение на тези задължения от страна на щатите. След като бъдат е, превърнати тези ангажименти в законови разписания, е, те ще бъдат задължителни за щатите. Онези, които познават добре американската система, няма да се усъмнят в това, че щатите в бъдеще ще изпълняват споразумението. Госпожа Гърлинг зададе въпрос за резултатите. Ние в момента полагаме огромни усилия да създадем текст така че до лятото вие и нашите държави членки ще можете да видите какви конкретни подходи възнамеряваме да възприемем в различни сектори. А, пък разлики има, както и вие самите посочихте. Подходът при химикалите може да е съвсем различен от подхода при изискванията за безопасност на моторните превозни средства или а, при проверките в предприятия, произвеждащи козметични продукти. Господин Стас спомена някои ограничения. Има рез... разлики, които проистичат от легитимен избор в областта на политиката, включително разлики, за които е настоявал този парламент. Когато тези разлики се дължат на обосновани обстоятелства, ние ще настояваме на тях. Обаче, когато има различия, от които не проистича никаква допълнителна защита за европейските потребители и граждани, няма смисъл да се настоява. Да кажем, вие се чувствате еднакво сигурен, когато се качите на кола, произведена в Европа и на кола, която е произведена в Съединените щати. Стандартите за безопасност са аналогични. Обаче, както знаете, инвестициите от двете страни на е, Атлантика са много преплетени и за това няма смисъл да се поддържа едно дублиране, двойственост на регулативните изисквания. Е, целта е да се улеснява обмена на информация между регулативните органи, така че защитата като стандарт да върви нагоре. Това както казахте и вие, е да вървим нагоре от гледна точка на стандартите. Това може да стане, ако имаме по-ефективна, по-бърза работа, съвместна работа на регулативните органи. Това може да доведе както до отпадане на необосновани пречки в търговията, така и до по-бързо стигане до пазара на генерични лекарства, защото сътрудничеството между регулативните органи ще ускорява процесите на допускане до пазара. Всичко това ще бъде в полза на нашите граждани. Госпожа Ятен Меки зададе въпроса за митата. Тук е, преговорите са доста напреднали. Фактически е, се доближаваме до Еншпила. Къде е трудно да постигнем напредък? Е, ще бъда съвсем а, открит с вас. Има някои сфери, в които преговорите вървят трудно и ни очаква още тежка работа. Много интересно е това, че към настоящия момент най- трудно ние да договаряме пазарен достъп. Ако погледнете споразуменията за търговия през последните 50 години, всъщност при тях ядрото е винаги достъпът до пазар. При държавните поръчки и при услугите е много трудно да договаряме достъпа до пазара. Много време ни отнема в комисията разработването на позиция по въпроса за пазарния достъп. Мисля, че също толкова време отделят и американските ни колеги. Госпожа Дорнано. Госпожо Дорнано, вие зададохте въпроса за проследяемостта. Права сте, че е трудно да се проследява спазването на изискванията за безопасността на храните. Трудно е да се проверява и дали са спазени нашите стандарти за хуманно отношение към животните. Но трябва да се подхожда еволюционно. Погледнете предложенията, които сме направили за хуманно отношение към животните, за използването на антибиотици, както и в някои други сфери близки до компетентността на тази комисия. Ще видите, че ние полагаме големи усилия да постигнем напредък в преговорите с американските ни събеседници. Параметри за оценка на риск. Това е в сърцевината на сътрудничеството между регулативните органи. Общият принцип, с който разполагаме и от който се ръководим, е да оставим решенията тук на регулативните органи. Това не е нещо, което могат да направят преговарящите. Регулативните органи са тези, които могат да преценят кои са подходящите механизми за признаване на еквивалентност. Разбира се, и тези механизми ще бъдат предложени на вашето внимание своевременно. Било с споразумението или след споразумението, защото ние имаме желание да е, работим съвместно с вас и след е, споразумението. Госпожа Еви запита е, за пестицидите. Мисля, че в момента те се одобряват от държавите членки. Не ги одобрява Европейската комисия. Поне това е моята информация. Надявам се, че съм изчерпил въпросите, които ми зададохте. Не съм сигурен дали издържах изпита си, но направих усилие да отговоря на зададените въпроси. Колегите ми и аз сме на ваше разположение за по-нататъчни отговори на ваши въпроси, било тук, било двустранно, било на ваш, било на наш терен. Благодаря, благодаря на комисията за дадените разяснения. Обеден съм, че тази комисия е, много отблизо ще следи ставащото с споразумението. Точка 6 е, от е, дневния ред след изборната ревизия на многогодишната финансова рамка. Моля онези, които искат да излязат от залата, да го направят безшумно и бързо. Мисля, че Европейската комисия може да проведе своите дискусии извън тази зала. And I would like to immediately give the floor. Веднага искам да дам думата на докладчика Франсис Гамбус. Моля да напуснете залата. Благодаря, господин председател и драги колеги. Председателя Юнкер в своето слово пред пленарната зала, когато представи насоките за дейността на комисията, каза, че МФР е следва да се използва за да ръководи бюджета на ЕС в интерес на повече е, растеж, е, заетост е, и способност. Това, този аргумент лежи в основата на моята дейност. Ние искаме да подобрим съществуващия текст, искаме той да бъде максимално балансиран. Това беше и моят стремеж. Има много екологични проблеми, пред които сме изправени в момента. Основният е, че трябва да адаптираме МФР в контекста на стратегията 2020. You can continue. Продължавайте. И така, има много екологични предизвикателства, пред които сме изправени, но аз мятам, че трябва да се адаптирам МФР в контекста на стратегията 2020, за да постигнем целите, постигнати в Париж на конференцията за климата. Трудно би било да разберем друг подход климатичните промени е, са заплаха за света и ние трябва да е, дадем пример на света, ние трябва да запазим биологичното разнообразие, да осигурим на гражданите благоприятна среда за растеж. Ние имаме култура, история, економика и различни връзки в Европа, но нашата околна среда е изключително важна и ние трябва да е, съчетаем опазването на околната среда с, економич... с целите в областта на економиката. Това е целта на становището. Планетата трябва да оцелее и това трябва да е съвместимо с е, нива на растеж, които не са в ощъп на околната среда. Това е което ще осигури държава на благодействието. Трябва да се постигне баланс. Това основното. Е, програмата Лайф, както виждате в проекто становището, е нещо, което обединява трите условия, изложени от председателя на комисията. Висококачествени работни места, економически растеж и конкурентоспособност. Това може да доведе до по-добро бъдеще. Лайф е само един пример. Има много други програми, които не бива да се пренебрегват. Те са много добър пример сред тези, които обсъдихме тук, като някои емисии, които а, вредят и а, е, ние имаме нужда от а, подход. А, у, научни изследвания, мерки за опазване на екосистемата. Също така, онова, което заплахва, заплашва екосистемата. Аз не искам когато разработвах становището, не исках да забравям програмата Здраве за растеж. Ние реформираме здравните системи с оглед на застаряващо население. Трябва да се готвим за бъдещето, разбира се, но заедно с това, тъй като сме 2016 година, Европа трябва да се изправи лице в лице с а, различни здравни проблеми, като е ебола, зика, трябва да сме готови. МФ, МФР трябва да ни осигури ресурсите, за да преборим с тези заплахи, заедно с това да осигурим високо качество на здравните услуги за всички европейски граждани. Не искам да е, пропускам е, други въпроси в становища, които са много важни. Е, повече в е, обществата ни има нарастващо неравенство, съкрати се покупателната способност, която доведе до е, недохранване, особено сред възрастните в МФР. Трябва да се предвидят е, средства, за да можем да се борим е, срещу недохранването във всички възрастови групи Преразглеждането на МФР е възможност бюджет да се ориентира към повече растеж, способност и работни места, но също така и за подобряване на благоденствието на всички наши граждани. Разбира се, това е първи вариант. Аз съм на ваше разположение, на разположение на докладчите в сянка на колегите и служителите. Сега от името на социалистите Георгиус Граматикакис. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие и привилегия, че мога да участвам в тази дискусия, защото господин Гамбош се спря на най-важните е, проблеми, стоящи пред е, бюджета. Аз ще повдигна един общ е, въпрос. Ние знаем, че в областта на екологичното законодателство нещата се променят, особено в контекста на споразумението за климатичните изменения и нашата схема за е, търговия с е, емисии, както и е, документите, прияти в областта на атмосферното замърсяване както ни, поради економическата криза, изпълнението на екологичното законодателство в Европейския съюз е, е неравно, неравномерно и затруднено. Програмата LIFE е, е изпъква като пример тук. Аз мисля, че ние трябва да търсим е, по-ефикасни методи за подкрепа на програмата LIFE в максимална степен тъй като това, това е програма, която заслужава да бъде защитена. На европейско ниво ние може да имаме свои амбиции за периода от 2300, но на глобално ниво ние трябва да спазим целите в договорени в Париж. Това ще изисква годишно финансиране от 100 милиарда. Намаляване на емисиите на въглероден двуокис ще бъде от основно значение и средносрочният поглед към МФР е много добра възможност да предприемем необходимите мерки. Е, и да предвидим необходимото финансиране, така че когато определим екологичните пар- е, параметри, е, да можем да ги обезпечим с финансиране. Стоте милиарда годишно за развиващия се свят е огромна сума, разбира се, и бюджета трябва да бъде съобразен с нея. Държавите членки може да се подадат на изкушението да вземат пари от различни места, за да осигурят финансирането необходимо за борбата срещу климатичните изменения. Не бива да допускаме съкръщения на средства в области, които са важни за нас. Е, като парламентарна комисия ние трябва да участваме активно в дебата за собствените средства. Да не забравяме основният принцип, че замърсителят е, трябва да плати. това трябва да ни ръководи, когато, когато обсъждаме собствените ресурси и политиката ни в областта на околната среда. Аз мисля, че сътрудничеството до сега е, беше много добро и съм е, убеден, е, че то ще продължи. Госпожа Гърлинг. Е, ще кажа няко, направя някои общи коментара по МФР. В моята група смятаме, че никоя разумна организация не би определила бюджет за 5 или 6 години напред, е, без да е наясно с това, че в определен момент е, ще се наложи корекция. Категорични сме обаче, че корекцията не трябва да бъде на общата сума и за това отхвърлям дискусията за увеличаване на собствените средства. Дискусията трябва да бъде съсредоточена върху използването на средствата, предоставени от държавите членки в сътрудничество с комисията и парламента. И така, общото ниво не подлежи на преговори. Смятаме обаче, че трябва да се помисли активно по използването на различните е, средства в рамките на МФР. Всички ние, в това число и моето правителство, си имаме свещени крави, които са недосегаеми независимо от събития, като нарастващото значение на климатичните изменения, кризата с беженците, разбира се, те са приоритетна тема за дискусия, когато говорим за разпределението на бюджетните средства. Има обаче области, които се смятат, че са недосегаеми. Те не са недосегаеми, аз обаче не оспорвам 20% предвидени за мерки в областта на климата. Трябва обаче да видим за какво ще ги изразходваме. Нека да ги изразходваме мъдро, за да бъдат постигнати поставените цели. И за да обобщя, аз смятам, че ние разполагаме със средствата по тази многодишна финансова рамка. Приветствам задълбочена дискусия за е, изразходването, но бих възразила срещу всяка дискусия за промяна на общите суми, договорени през 2013 година. Решението беше взето по труден начин и сега трябва да се спазва. Господин Торвалц има думата сега. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Различните бюджетни ограничения са в основата на всички проблеми, пред които е изправен Европейския съюз в момента. Каквото и да искаме да предприемем, неизбежно се сблъскваме с бюджетните ограничения. Ето защо конструктивният подход се налага. Обикновено подхождаме към всички проблеми с добри намерения. И заедно с това всички знаем до къде водят добрите намерения. Защото добрите намерения по всяка вероятност не са достатъчни достатъчни. И имаме нужда от конкретни действия, за да се реализират на практика добрите намерения. Нашата цел тук е да помогнем на комисията по бюджета да реши въпроси, свързани с околната среда, затова ще предложа няколко изменения. Бих искал да призова за преразглеждане на МАФР в светлината на Парижкото споразумение, член 19 от МАФАРа. Също така имаме нужда от нови правила за структурните фондове, за да улесним в по-голяма степен постигането на целите за климата. Също така трябва да се направи преглед на използването на предвидените средства. Имаме нужда и от по ефективен механизъм за преразглеждане. Също така е удачно да попитаме как стоят нещата с забавянията в плащането и дали те водят до проблеми в околната среда. Е, най-накрая, помните сложните разговори, които водихме за фонда стратегически инвестиции. Смятам, че би било разумно да да направим анализ на това как съкръщенията в някои програми влияят. Ние прехвърлихме средства от Хоризонт 2020 в фонда стратегически инвестиции и въздействието върху околната среда може да се окаже доста отрицателно. Това са е, основните въпроси, които аз бих искал да повдигна. И е, искам да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество, което се очертава. Председателят. Иска ли някой да вземе думата? Не сме много в залата. Госпожа Пири. Благодаря, господин председател. Когато постигнахме споразумението за климата, нагласата в Холандия беше много положителна. Бизнесът е за. Е, каза се, че това ще бъде източник на много работни места, но нещата се поуталожиха от тогава насам. Сега говорим за Фонда стратегически инвестиции, Европейската инвестиционна банка, но детайлите не пристигат. И бих искала да чуя малко, по, малко по-ясни неща и повече подробности. Второ, и аз съм внесла изменение в този смисъл, всички сектори трябва да бъдат третирани по равностоен начин говорим за конкурентност между различните страни. Например, в Холандия в сектора селско стопанство са направени огромни инвестиции в хуманното отношение към животното, животните. Само, че много е трудно да издържиш след такива инвестиции, когато другите не, не ги правят. Също въжи и за Натура 2000 и други програми. Фермерите е, се вълнуват от, е, е, за своя поминък, вълнуват се за дългосрочната устойчивост на семейните фирми. Всич, за всички тях е, е много важно е, приходите да не са по-малко от разходите. Европейската комисия желая ли да коментира? Добро утро! От Генерална дирекция околна среда няколко много кратки коментара, тъй като комисията все още не е направила предложение по преразглеждането на МФРА. Необщо казано, за нас МФРА и, е, е, е, Разглеждането на МФР е възможност да се изменят приоритетите в 7 годишния период за насърчаване на растежа и възстановяването и да се посрещнат външните и вътрешни противоречия. В хода на дискусията те, някои от тях бяха очертани. Предложението се очаква да бъде е, представено от наша страна до края на годината предложението за презглеждане на мафара. И ако погледна проекто доклада, виждам, че там се говори за инициативата Младежка заетост – и до средата на тази година ще се направи първа оценка на тази инициатива. Така че аз искам да ви помоля да, бъде, да проявите търпение, докато, докато отправим предложение. Благодаря за важните въпроси, които повдигнахте във връзка с околната среда. Благодаря на докладчика, благодаря и на другите депутати, които се изказаха. Разбира се, ние ще отчетем тези коментари в хода на подготовката на предложението. Споменахте въпроса за интеграция в Хоризонт 2020. Споменахте реформата на структурните фондове, спомена се сълскостопанската политика и можем да кажем, че освен конкретна програма като LIFE и включването на екологичните съображения и кръговата економика във връзка с пакета прият през септември. Те са много важни елементи в бюджета. Мисля, че ще се огранича с тези коментари. И сега докладчикът има думата за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на колегите за много полезните изказвания. Е, господин е, кис, е, по повод на вашите коментари, смятам, че ще свършим добра работа заедно. Определено ще постигнем споразумение за вашите предложения. Всъщност, ние споделяме този подход на госпожа Гърли за общите средства. Тук тази тема не се засяга от становището. Е, става дума за едни, е, за възможността да се работиме по по-големи проблеми, да няма въпроси, които са табу. Господин Тървос, е, напълно съм съгласен. Добрите намерения, ако не се превърнат в реалност, какъв е смисъла? Следващите няколко седмици ще отделим именно на това добрите намерения да се отправят в посоката, която искаме да постигнем. Много подобни, е, полезни бяха и коментарите от комисията. Председателят, нека да не забравяме и графикът 5 април е срока за подаване на изменения. На 26 ще гласуваме в комисия. На 15 юни ще гласува комисията по бюджетите. И сега преминаваме към следващата точка от нашия е, дневен ред. Е, доклад от комисията и съвета е, за, за напредъка в създаването на морски защитени е, зони. Ние показнахме е, комисията да обменим мнение по този е, доклад в рамките на също на дейността по директивата за морската стратегия. I have listened that uh, тук е госпожа Мариан Венинг, т.е. трябва да е, но още не е тук. Не знам има ли някой, който е в състояние да я замести или ще трябва да изчакаме. Okay, I don't know if there is someone who is able to start the discussion now for the... Има ли представител на комисията, който може да започне дискусията или трябва да изчакаме? Arrived, okay. А, добре, е, представител на комисията е тук, за което му благодарим. Е, извинявайте, че Okay, Ms. Wenning, we are early today, but we give to you the possibility to, to be ready to start. The floor is yours. Малко подранихме, но сега имате възможност да започнете. Заповядайте. Да, извинявайте, леко съм е, задъхана, но и съвета и парламента ни карат вечно да притичваме, така че а, ние винаги сме готови. Във всички случаи, добър ден на всички. Съм готова вече с уводните думи по отношение на доклада за нашия напредък за създаване на зони, морски защитени зони в Европа. Е, както всички знаете, е, морското разнообразие е определяще и за човека, и за качеството на живот. Огромен е процента от местообитанията, които са свързани с морската среда в света, които са населени или от е, растителни или птичи видове, около 80% от всичките видове живот на е, Земята се намират в е, морската област. Там съществуват и много напрежения и заплахи преексплуатиране на в риболова, унищожение на местообитания и други проблеми. Над 50% от екосистемите, които поддържат нашия живот, са е, или се използват неустойчиво, или биват нарушени. До 2100 година, според ЮНЕСКО, ако не въведем промени, повече от половината морски видове ще бъдат на ръба на унищожението. Така че морските защитени зони е, са признати като един много ефективен инструмент за обръщане на тази е, тенденция и за опазване на екосистемата и изграждане на запасите от риба. Е, ние продължаваме. Тези зони всъщност осигуряват и важни екоуслуги. И зоните е, допринасят не само за околната среда, но и за социално-економически ползи. Когато се направи оценка за ползата от Натура 2000, е, цифрата беше 1,5 милиарда на години, е, така сметки направени от 2011 година, които в момента тази сума можем да отвоим, ако отвоим размера на мрежата. Т.е. 10%, ако се разшири, ще се удвои сумата. Комисията публикува доклад за това, докъде сме стигнали в създаването на морски защитени зони по член 21 от директивата за морската стратегия като цена е да се, целта е да се установят е, е, кои са основните мерки, е, които трябва да бъдат изпълнени от страните членки по директивата за рамката директива за морската стратегия. До 2012 трябва да се определят съответните зони, също да има мрежи които да бъдат подкрепени, включително и с засилени усилия на страните членки за определене на подобни зони. През 2012 5,9%, т.е. почти 6% от водите на Европейския съюз са покрити от такива зони. Една част са в рамките на Натура 2000, една трета са е, определени и по национално законодателство. И двата вида морски защитени зони, и по Натура 2000, и националните такива, могат да бъдат и обозначени като е, обекти по Морската конвенция. Покрити са много зони, най-вече в Северно море 80%, най-малко в Макронезия под 1%. Съществуват разлика в определенето на зони по-близо до брега и по-навътре в океана. 0,1% морски мили зоната, там покритието за зони е по-голямо, докато по-навътре в океана е по-малко. После мрежата на тези зони не е екологично обоснована навсякъде, но започва да има работа и в това отношение. Тоест, все още тези зони не са включени в екологично обособени логически зони – Заключението на доклада е, че има видим напредък в създаването на морски защитени зони с спазването на съответните международни ангажименти, но трябва да се продължи с обозначаването на подобни зони, за да се управляват съответните обекти и да се създават екологично обосновани мрежи. Какво може да се направи в подкрепа на страните членки за постигане на тези цели, пълно хармонизиране и прилагане на съществуващото законодателство? Има директива, рамкова директива за морската стратегия, директива за птиците и местообитанията. Те предоставят съответните инструменти и изпълнението им е от ключово значение за успеха. За да се управлява морската част от мрежата Натура 2000 е необходимо да се изведе тази дейност като приоритет на комисията. Тук се, тя се подкрепя и от е, политиката по рибарство, където има специално разпоредби за установяване на дейност в, тази, в това отношение. Е, финансирането е друга мерка по фонда за рибарство. Също е възможно това да става. Също има и програма в Генерална дирекция мореплаване. 2009 е, до 2014 е, тя вече работи. Примерно имаше много е, принос за испанските морски защитени зони. Е, по натура 2080% от водите там са покрити. Ред проекти се изпълняват в момента за екологосъобразни такива мрежи и да се установи какви са социалните и економически ползи от морските защитени зони. Е, разработваме методология за оценка на кохерентността на мрежите от е, морските защитени зони. Ще изпратим делегация също и на преговорите в ООН за консервирането и устойчиво използване на биоразнообразието в области, които са извън национална юрисдикция. Така че много неща се случват за подобряване на мрежата от МЗЗ в Европа. Ще има конференция в Имаше конференция в Чили. Ние подновихме ангажиментите си е, по е, Конвенцията за биоразнообразие и други международни споразумения, т.е. опитваме се да направим максималното за постигане на тези цели. Е, Комисията работи, както и страните членки, и нейните усилия и техните усилия дават резултати. Факт е, че е, от 2012 до 2014 над 300 квадратни километра, 5% от всички е, водни територии бяха покрити от морските защитени зони. Благодаря и съм готова да отговарям на въпроси. Thank you very much. Ms. Gerling? Благодаря, госпожа Гърлинг. Uh, Благодаря. Благодаря на комисията. Имам само един въпрос. И мисля, че докладът е много изчерпателен. Приветствам го. Е, мисля, че доста държави членки са заобиколени от много вода, тъй че защитените морски райони е, сега са много важни за нас. Около 70-80% от е, водите около Великобритания са с този статус, е, тъй че той е много важен за нас. В много области предоставянето на такъв статус е задължително. Искам обаче да задам конкретен въпрос за финансирането, особено а, чрез механизма за е, ИМФ, на ИМФФ. МФФ е под голямо напрежение и натиск, е, защото е, този фонд е, за финансиране на морското дело в Европейския съюз съдейства на рибарите да изпълняват задължението за разтоварване на суша. Освен това, от 1 януари тази година влязоха в сила е, задълженията за дълбоководната дейност. И поради това е много трудно да се финансира каквото и да било от Морския фонд, защото имаме много е, разнообразен риболов и задълженията за разтоварване на улова на сушата създава доста натиск върху фонда. Тоест, е, има и други изисквания за промени в риболовните уреди и за редица други технологични изменения, които позволяват на рибарите да изпълняват риболовните си задължения. Всъщност, е, Процесът е, на разпределение, който извършихме в миналия парламент, в миналия мандат на парламента, беше до голяма степен свързан с риболова, с риболовното усилие. Възнамерява ли комисията да види какво конкретно се дава от фонда за, морските, за морското дело за, с цел обособяване и поддържане на защитени морски зони. Защото ние много харчим от този фонд за редица други неща. Благодаря, госпожа Пирик. Благодаря. Имам един въпрос от риболовния отрасъл в Холандия. Тук се е, говори за защита на морските пространства. Има и конвенцията ОСПАР. Е, в член 33 от директивата се казва, че задълженията за държавите членки и социалното и економическото отражение на създаването на зоните трябва да бъдат свързани с известна рентабилност. Освен това има и райони по Натура 2000 в морските пространства. И съществува и директива за хабитатите, за местообитанията. В Холандия не всички изисквания на тези актове се изпълняват. Надявам се, че с районите, защитените морски пространства няма да допуснем същите грешки, каквито направихме, например, с хабитатите. Такива проблеми имаме в Северно море. Като се има предвид, че има ограничения за риболовната дейност, тази, тези ограничения няма ли да попречат. От една страна са на лице ограничения на риболовното усилие, от друга страна се защитават морските пространства. Рибарите в отделни райони вече са длъжни да приемат ограничения, проистичащи от ограничаването на риболовното усилие. Това има голям социален и економически ефект. Мисля, че трябва да се проведе правилно балансът между различните интереси, що се отнася до максималния устойчив улов, има какво да се направи за по-голяма селективност на риболовното оборудване и за по-голяма защита на морските видове и пространства. Това е позицията и на, господин, на министъра Ван Дам в Холандия. Госпожа Енгстрам, благодаря. Благодаря на комисията за дадената информация. Имам въпрос най-напред за риболова и защитените морски е, зони. В много обекти по Натура 2000 се извършва риболовна дейност с много деструктивни уреди. това е така в Дания, например, за сините миди. Може ли е, да обясни комисията как е възможно да се допуска извършването на вредоносна риболовна дейност е, в е, защитени райони, били те по Натура 2000 или морски защитени пространства? По отношение на дългосрочната перспектива пред защитените морски пространства, 10% такива пространства бяха обявени за постигнати и през 2010 година. От тогава обаче няма никакъв напредък. Само, че Международната научна област препоръчва поне, 10, поне 30% от морските пространства да бъдат поставени под защита и то в глобален мащаб, за да може да се възстанови природният капитал – от който зависи не само оцеляването на човешката раса, но и устойчивостта на климата. Каква е дългосрочната визия на Европейската комисия за обема защитени пространства, площа защитени пространства, която да постигнем към 2300 година. И как да се впише защитата на морските пространства в идеята за син растеж. Последният ми въпрос е, е свързан с това, че защитата цели ефективно да бъдат създадени условия за възстановяване на различните видове. Трябва да има зони, в които не се позволява никаква човешка дейност. Това е най-добрата защита за биоразнообразието и също така е, принос е, за економически ползи извън границите на тези райони. В момента обаче е, ние не защитаваме по този е, начин е, нашите морски пространства, както да кажем Австралия. Как оценява комисията защитата на морските пространства? и е, как смята, че е, ще се допринесе за биоразнообразието с сегашното ниско равнище на строго защитени области? Строго защитени области при нас са само 0,5% от защитените морски пространства, за разлика от 30% при австралийците. Благодаря за информацията от парламента. Може би някои от въпросите, които зададах вече са получили отговор. Имам няколко въпроса от общ характер. Те са следните. Какво възнамерява да предприеме комисията по отношение на държави членки, които толкова години не са преодоляли недостатъците в морските защитени райони? Възнамерява ли комисията да предприеме нещо по отношение на морските паркове, които съществуват, но нямат никаква закрила и за това всъщност остават незащитени поради особения си статут. Комисията би ли ни посочила каква методология ще се използва, за да се даде оценка е, на мрежата от защитени области и Член 8 на общата рибарска политика предвижда защитени области в е, съответствие с тяхната екологична стойност. Какви са мерките, каквито се предвиждат и накрая един въпрос свързан с процента в обхванати области в Средиземно море. Данните показват, че щените области са 9,7%. Това е хубаво, защото говори, че сме близо до целта от 10%. Има обаче един, една защитена област между Франция и Италия, която обхваща 87 000 квадратни километра. Там обаче няма никаква защита. Дефиницията на защитените морски области говорят за това, че трябва да, че защита се осигурява чрез правни области в зависимост е, с целите за опазване на околната среда. Тази, за тази защитена зона между Италия и Франция няма никаква предвидена защита. Последният въпрос. Данните 10% на глобално ниво на морските басейни в Европа би трябвало да се възприема като общо покритие. В Адриатика има покритие от 2%, в Юнийско море 1,6%, Бяло море 0,8%. Тези е, данни са различни в сравнение с Средземно море, където покритието е по-добре но тези области изпитват въздействието на различни дейности, свързани с човека. И предлагам дали не е по, да се включи едно минимално покритие, да се запази целта от 10%, но в определен басейн да има минимално покритие 5%. Това може да се реши допълнително. Благодаря и аз благодаря на комисията за това, което ни представи. Най-напред, очудена съм от това, това е коментар от общ характер. Тази дискусия се провежда само в комисията по околна среда, може би би трябвало да бъде с дискусия с други парламентарни комисии, политики като тази има стратегическо значение и за околната среда, и за рибното стопанство. Аз съм абсолютно убедена за това, че защитените морски райони са изключително важни за подобряване на рибните ресурси, които на, на места са достигнали критични нива. Както показва добрата практика на функциониращите защитени области, е, трябва да включим всички заинтересовани страни. Второ, в е, връзка с това, което каза колегата Фронте, имайки предвид е, това, което каза за комисията за процента покритие, очевидно има голямо различие между различните зони. Някои са, имат по-голяма защита от други. Абсурдно е, че има морета, в които покритието да е 2%, а в други 20%. Ако морските зони могат да помогнат за възстановяване на рибните запаси, би трябвало да има уеднаквяване на стандартите възоснова на принципа за регионализация има много от защитените области са защитени по силата на междудържавни споразумения и има проекти, които са много амбициозни, но в крайна сметка се оказват споразумение на хартия. Не само за рибарските дейности, но и за други човешки дейности които вредят на обитателите. Господин Фария има думата. Благодаря, господин председател. Комисията казва, че нали, морските пространства са под заплаха. И имам един въпрос, който е твърде конкретен и твърде кратък. ще ви кажа е, какво става в е, момента в туристическата и риболовна зона на юг от Алгаве в Португалия. В момента е, има опити тази зона да бъде предоставена за проучвания за търсене на петрол. Знаете е, какво означава добива на петрол в една защитена зона. Мисля, че комисията е в течение на проблема, тъй като е получила петициите с протести. Искам да зная какво има намерение да направи комисията с оглед на тази ситуация в Алгарве. Как ще бъде защитена тази крайбрежна зона? Благодаря. Председниче, я долазим из Хрватска и... Благодаря, госпожа Петир. Благодаря, господин председател. Аз съм от Хрватия и на мен ми се иска цялото Адриатическо море да бъде обявено за морски парк, защото това е извънредно ценна зона комисио. Също времено обаче трябва да вземем предвид нуждите на хората, които живеят край морето и се изхранват от него. Въпросът ми към комисията е как ще балансираме защитата на природата и морските ресурси от една страна и от друга страна защитата на риболова който се практикува от хората край брежието. В момента те вече са поставени е, под натиска, проистичаща от е, изискванията за опазване на крайбрежните райони и същевременно понасят натиск от е, е, изтичането на преходния период е, за Харватия, през който се ползваха с допълнителна защита. Над 10 000 души в Харватия вече са изгубили риболовните си лицензи. Е, в Харватия риболовът обаче е с столетни традиции. Ние го смятаме за свое национално наследство. А сега хората не могат да ловят риба повече. В този контекст въпросът ми е е дали комисията вижда някаква възможност за възприемане на регулативни изменения в рамките на реформата на е, риболовните изисквания. Дали в е, тази уредба ще бъдат предвидени някакви изключения, за да се отчете ситуация подобна на нашата и как ще се постъпи, за да няма вреди и за хората, и за околната среда? Благодаря. Давам думата на комисията за отговори на поставените въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за зададените въпроси. Отбелязахме си ги и се надявам, че ще се умея да отговоря на всички тях по начин удовлетворителен за вас. Започвам с морския фонд. Ще поясня, че има конкретни мерки, които могат да бъдат финансирани от този фонд за обозначаване и управление на защитени морски райони. Тук управлението е съвместно между комисията и държавите членки. Само, че при всички подобни фондове държавите членки са такива, които разработват и прилагат своите оперативни програми. Когато изготвят оперативните си програми държавите членки, ние ги обсъждаме с тях и им казваме какви са възможностите за да може да се е, вземе решение дали желаят те да се възползват от тези възможности или не. Е, Нашата роля е важна, доколкото постоянно поддържаме контакт с държавите членки и обсъждаме с тях възможностите за изразходване на средствата от Морския фонд по начин, който обслужва и околната среда, и е, други економически интереси. Разбира се, стига да съществува възможност за такова съчетаване. Така стигам до въпроса, който неколкократно бе поставен в изказванията а именно как защитените морски зони се съчетават с управлението на риболовната дейност и общата риболовна политика. Както може би знаете, съществува един член 11, който позволява на държавите членки да предприемат мерки, чрез които гарантират, щото защитените морски зони е, да обслужват целите, за които са създадени, без изцяло да ограничават или да изключват риболовната дейност. Знаем, например, че по отношение на използването на траулери и на траленето, е, държавите членки в някои случаи имат възможност да извършват тази дейност по начин съответстващ на целите на защитените морски зони или пък държавите членки могат да забранят въобще тралянето, за да защитят съответни морски пространства. Значи, една защитена морска зона преди всичко не се управлява и не попада под компетентността на една и съща държава членка или само на една държава членка. Обикновено повече държави членки участват в управлението на зоната и те се координират помежду си. Когато има нужда от предприемането на мерки, в този смисъл, да кажем, забрана на траленето или ограничаване на траленето, държавите членки, които е, управляват зоната, е, се обръщат към комисията и в съответния комитет се обсъждат тяхното предложение и виждане. Е, често пъти държавите членки е, трябва да се съобразяват с множество фактори преди да се съгласят е, с приемането на подобна мярка, но така или иначе възможност за предприемане на мерки по член 11 има и ние стимулираме държавите членки да използват тези възможности. Може би във връзка с това бих поставила и въпроса как могат да бъдат съчетани двете цели опазване на околна среда и възстановяване на морските пространства и от друга страна синия растеж концепция, по която работи Генерална дирекция Маре. И ние смятаме, че двете цели не са по дефиниция взаимно изключващи се. Но разбира се, правилно е да се смята, че са необходими много усилия за постигането на баланса между тях. Ако искате да постигнете такова равновесие, трябва да разполагате си инструменти, при които двете цели стават да именно допълняеми. Морското пространствено планиране е един такъв инструмент. Ние го приехме миналата година и той позволява цялата дейност в морските пространства, включително защитените морски райони, да, бъдат, да бъде а, е, координирана на ниво държави членки. Така че а, е, мерките в областта на енергетиката, на транспорта, на превоза, на туризма да бъдат взети предвид и да бъдат приведени в съответствие с а, е, защитата на морските пространства. Тоест, Рамковата директива за морски, морската стратегия също съществува. Тя позволява да се постигат нашите цели в областта на екологията, защото ние искаме всички наши морски екосистеми към 2020 година да имат добро екологично състояние, добър екологичен статус. Своя принос за постигане на тази цел имат и защитените морски зони. По въпроса за целите в дългосрочен план. В момента ние сме уверени, че напредък се постига. И този напредък е, през е, последните няколко години даже е ускорен. Мисля, че е, преди да дискутираме нови цели, трябва да имаме предвид дългосрочните си цели, разбира се, но преди да дискутираме нови цели, най-важното е да се съсредоточим и да постигнем 10% защитени морски зони до 2020 година. Това изисква полагане на значителни усилия от държавите членки. Както казах, ние имаме диалог с държавите членки, провеждаме така наречените биогеографски е, семинари и един от тях е посветен именно на темата за морските пространства. Ние дискутираме там с държавите членки как можем да ускорим обозначаването на такива зони и тяхното управление, защото е, работата не се свършва само е, с обозначаването на, между, на защитена морска зона. Тази зона в после трябва да се управлява и то ефективно. Е, това е много важно. Ако екологичната цялост я изпуснем от поглед, е, тогава е, защитената морска зона не успява да принесе ползата, за която е създадена. Важна и трудна е задачата да се съчетае е, всичко това с социалните и економическите съображения. Е, има и една допълнителна трудност. Е, ние говорим за екологична кохерентност, екологично единство и това понятие го използваме без да сме му дали определение. Работим с Агенцията за околната среда по разработването на критерии за екологична кохерентност. Нали, например, една зона трябва да бъде представителна, да бъде адекватна, да бъде свързана. Всички тези критерии трябва да бъдат приведени в действие, като им бъде придаден съответен смисъл. Също така, и това може би ще бъде отговор на някои от зададените въпроси, в смисъл, че зоните все още не са с достатъчна площ. Казах в края на изказването си, че биоразнообразието се простира извън националната юрисдикция. Както знаете, в момента сега в подготвителните комитети се извършва това са подготвителните комитети на ООН, е, се извършва работа специално насочена към е, защита е, на морските пространства, които се простират извън пределите на конкретна национална юрисдикция. И това, тази работа се вписва в по-общата рамка на Конвенцията на ОНЕ за правото на морето. Там се възприема по-скоро концептуален подход и когато той бъде изработен, ние разбира се ще се съобразим с него. Струва ми се, че чух въпроса за потребността от научни изследвания. Да, по хоризонт 2020 има доста средства за научни изследвания. С нощи присъствах на едно събиране, където бяха представени резултатите от работата на някои научни структури. Има доста неща за океана, които не знаем. И трябва оттам да тръгнем какво знаем и какво не знаем за океана. И за това мога да кажа, изцяло заставаме за потребността от научни изследвания, но разбира се, трябва да имаме предвид с какви средства разполагаме е, в момента и в какви сред... с какви средства ще разполагаме в бъдеще по хоризонт 2020. Е, пари е, може да предостави не само комисията, могат да предоставят пари държавите членки. Най-важното е те да се използват последователно, логично. Не да се използват на парче всеки да харчи нещо за някаква си цел. Не, тези различни потоци на научната мисъл трябва да бъдат събрани в един сноп и средствата да, бъ... да се използват целенасочено, за да бъдат използвани ефикасно. Имаше действия за юридическата страна на нещата. Тоест имаше въпроси за юридическата страна на нещата. Вие сте прави. Говорим за обозначаване на защитени морски зони. Обозначили сме пилотни зони и чакаме отзиви от държавите членки за това как се развива дейността по пилотните проекти. Ще има и втори кръг пилотни проекти с допълнително включване на други държави членки и ние ще изчакаме резултатите и от тях. За Средиземноморието имаше въпрос. Да, вярно е, че в процентно отношение покритието е високо, обаче ние изчисляваме процента за Европейския съюз с оглед покритието и в другите морски басейни, а в другите морски басейни покритието е ниско. Е, съгласно конвенцията от Барселона също се водят дискусии, осъществява се сътрудничество с регионалните организации за управление на риболова, за да увеличим, разширим и подобрим управлението на защитените морски е, зони. И за да е, бъде ограничено напрежението, което пораждат ограниченията за риболовна дейност в някои райони, особено като се има предвид, че от това напрежение страдат хора. Мога само да кажа, че сте прави. Да, ние категорично трябва да направим така, че покритието извън специализираните площи се разширява и освен това да продължим дискусиите с организациите, които управляват определени пространства по силата на регионални споразумения. Но ние категорично спазваме задълженията си по Барселонската конвенция, също така е, изпълняваме е, задължението за работа в мрежа в Средиземноморско море. Това е така наречения проект Коконет. И е, във всички случаи мога да кажа, че държавите членки трябва по-активно да участват, да разширят усилията си. Иначе генерална дирекция Маре на е напълно ангажирана а, е, с изпълнението на а, е, нашите ангажименти по международните конвенции. Вече споменах а, е, член 11 от а, обща риболовна политика и а, смятам, че трябва заедно с държавите членки да се стремим към а, използването му за постигане на общите ни цели. Имаше въпроса за проучванията за петрол и други подобни Вижте, имаме оценка за въздействието върху околната среда, е, имаме пространствено планиране на морските пространства. Тези инструменти могат да се използват, е, за да се отговори на въпроси като този, дали може в една защитена зона да се прави проучване за петрол. Мисля, че отговорих е, поне на основните въпроси, които бяха поставени. Благодаря, господин председател. Thank you very much. And now we can uh, благодаря. Сега можем да закрием заседанието и ще продължим след обяд в 3 часа. Благодаря. Само с координаторите в 3 часа заседанието ще, самото заседание ще започне в 4. Благодаря и приятен обяд.